вътрешния пазар решила да не се е, противопостави на акт по делегация. Е, такава препоръка е, е, също такава препоръка няма възражение. Е, приложение на член 105 и параграф 6 тази препоръка се приема заедно с текста ще бъде публикувана утре на 10 май 16 година е,